на заседанието. Позволете ми най-напред да поздравя с добре дошли от името на всички нас господин Игор Корман, президент на Република Молдавия. Добре дошла и на делегацията, която го съпровожда и която се е разположила на официалните трибуни, за да присъства на дебата, който днес ще проведем за Молдавия и да бъдат свидетели на това историческо събитие, което се надяваме да бъде положителният вод за споразумението за асоцииране на Украина. Делегацията също така ще проведе различни заседания днес в парламента. И така, от името на Европейския парламент ви желая приятно прекарване в Брюксел. И пасамо al primer... И така минаваме към първа точка от дневния ред, а именно съвместен